представител на парламента в Страсбург и Брюксел. Колкото до нелоялната конкуренция с на трети страни. Някои казват, че шофьорите на трети страни са в по-изгодно положение. Ако отхвърлиме предложението на комисията, просто ще бъдем в задънена улица. колеги, следващата точка от дневния ред е доклада на Рената Зомер за информацията на потребителите за хранителните продукти. Първо давам думата на докладчика госпожа Зомер. Ще изчакам тези, които слизат да... Госпожа Салма, 4 минути. Благодаря ви. Колеги, господин комисар, ще използвам 4 минути. Не, ще говоря всъщност 6 минути. Темата е толкова обширна че ми трябва малко повече време. Потребителите имат право да знаят какво съдържат хранителните продукти, каква е хранителната стойност, енергийната стойност, за да направят информиран избор. В европейското право има редица регламенти и разпоредби за етикетирането. Задължително етикетиране обаче не е въведено за производителите на хранителни продукти. Многобройните разпоредби създават една доста голяма неяснота, има правна несигурност и това спъва развитието на вътрешния пазар. Предложението за регламент трябва да реши тези проблеми, въвеждайки общо етикетиране в Европейския съюз което ще позволи хармонизация и намаляване на бюрокрацията. В текста на, комис... текста на комисията обаче не е на висотата на, на предизвикателствата. А, е, а, има предложения за етикетиране, например, а, но норми за, за буквите, което примерно ще затрудни четенето. Е, освен това има нарушение на закона за малките и следни предприятия. Предвиждат се 27 всъщност национални системи за етикетиране. Затова текста на комисията трябва да бъде модифициран. Текста на етикетите трябва да бъде четивен, шрифт има значение, трябва уточнения за контраста, за представенето на текста, така че той да може да се разбира, да се чете. Трябва също така да има база за сравнение. Примерно, позоваване на хранителна стойност върху 100 е, грама. Защото е, е, трябва да може да се сравнява, независимо от грамажа на дадения хранителен продукт и да се говори примерно за килокалории. Така потребителя ще разбира по-лесно. Различните разпасовки трябва да отговарят на действителността и а, да са хармонизирани. не бива хората да се заблуждават а, а, по отношение на продуктите. Всички имитации на, на оригинални сирена, преработените меса, трябва, всичко това трябва да се означава на етикета, за да може потребителите да знаят какво купуват. Затова не трябва и да има прекомерно много информация. За а, мисля, че да се, трябва да се уточняват колко килокалории се съдържат на 100 грама или 100 милилитра. В а, а, предвиждат се и хранителния профил, което е нещо излишно. Примерно по, по, по, споменава се съдържанието на захар и на сол. А, това може всичкото да бъде е, вместено в, е, когато се изброяват енергийната стойност на е, продукта. Защо големите предприятия лобират за хранителния профил? Трябва да си задем този въпрос. Модела, който се предлага тук, има същите дефекти като хранителния профил, защото а, съвсем произволно се решава кои продукти са добри, кои са а, лоши, цвета се избира абсолютно произволно и по този начин се дискриминират някои продукти, а се поощряват имитациите и прибавянето на допълнителни съставки, като подсладители, отсветители и така нататък. В предложението има доста големи пропуски. Примерно се говори за нуждите от храни на, на жените до 40 години, без да се разпределят по, например, захар и протеини и така нататък. това също би трябвало да се е, уеднакви. Освен всичко друго, трябва да се поощри е, и регионалните продукти – и е, разпоредбите трябва да обхванат е, е, само е, предварително опакованите продукти. Е, трябва да се споменават и алергените, про, происхода на. Трябва ли обаче е, да се информират е, потребителите всеки, всяка съставка откъде идва? трябва да се направи едно проучване за въздействие и смятам, че все пак освен тези разпоредби, трябва да се правят и кампании за приобщаване на общественото мнение към доброто хранене. Мисля, че не трябва да наставляваме потребителя какво трябва да прави, а просто да му дадем насоки, за да се ориентира сам. Искам да благодаря на докладчиците в сянка. Благодаря комисията, господин Дали. Thank you very much. Благодаря, госпожо председател, уважаеми госпожи и господа. Както и по-рано съм казвал, нашата цел е да гарантираме потребителите да знаят какво купуват и какво ядат така че да могат да се изберат подходящия хранителен режим за себе си и за семейството, в зависимост от желанието, потребностите и целите им. Гражданите, потребителите имат право да получават точна информация. Бих искал непрекъснато да помним това в хода на нашия дебат. По същество, Искам да благодаря на докладчика Сомер за подготовката на доклада. Благодаря и на докладчиците в Сянка. Не мога да кажа, въпреки че харесвам повечето от предложенията, че съм съгласен с всички. Разбира се, трябва да уточня и направените предложения от Имко и Агри. Най-важното в предложенията – въпроса за задължителните етикети, свързани с елегиите. Това е нещо много важно. Има потребност непрекъснато да има такава а, информация описана по храните. Комисията може а, да приеме до някъде именно а, предложението за тази задължителност. По отношение на хранителните продукти, които не са обработвани и се считат за един продукт, тук вече може да бъде прагматичен избора. Обаче, имайки предвид сложността на задачата, използването на този задължителни етикети за алергия трябва да бъдат е, е, внесени в е, употреба след конкретни проучвания. Какво казват е, потребителите? Те е, казват, че е, разбира се, необходимо да бъдат на първо място в нашия дебат и тук, разбира се, трябва да разгледаме големината на буквите. Необходимо е да има ясни критерии, когато се налага подобна разпоредба. Споделям въпроса, свързан с храните имитации. Радвам се, че в парламента всъщност е, има разпоредба, която наистина се предлага да се премахне тази практика. Но дефиницията за такива продукти ще е, е, повдигне правни проблеми, така че е необходимо да имаме точна информация, която да не е двусмислена за потребителя. Освен това, е, е, необходимо е, е да има и доброволните схеми от държавите членки, както и мястото за оказване на етикетите става въпрос за всякакъв вид хранителен продукт, не само купуването на храна, но и храната, която се сервира. Аз разбира се съм готов да е, приема промени, свързани с е, храна, която предварително не е опакована, когато, разбира се, държавите членки е, вземат своите решения, съответно за задължителни е, етикети. Аз съм съгласен с е, принципите, трябва да бъдат ясно уточнени. Хранителният състав. Не мога да приема онези предложения, свързани към член 4, защото така се подкопават всъщност съществуващи разпоредби. Някои от е, е Указаната информация не е достатъчна, а другата пък просто само показва положителната страна на хранителния продукт. Трябва да кажем, че наистина има и жалби свързани с производителя, именно защото производителя иска да продава повече. Не налагаме хранителни профили на никой е, ние искаме профили там, където производителя избира да прави своя маркетинг по този начин, така че потребители да има балансирана информация е, тези профили по никакъв начин не ограничават е, е, целият обхват продукти, които може да произвежда производителя. Те могат да си произвеждат каквито храни пожелаят, но важно е в името на гражданите да позволяваме онези е, е, жалби да стигат е, крайен ход, които всъщност предоставят е, информация за е, случаи, които са накърнени правата им. Регламента е прият, разбира се, след дебат в институциите и всичко остава съотносимо и значимо в него. По отношение на хранителния профил, трябва наистина да го разгледаме внимателно. Аз съм готов да приема различни гледни точки, традиционните постановки и разбира се значимостта на хранителния режим. И така, аз бих искал да ви подканя да продължаваме да работим в интерес на потребителите Уважаеми е, господа, благодаря за вашето внимание. Очаквам с интерес дебата и вашата гледна точка. Благодаря. Председателката, благодаря ви. Благодаря. Сега от името на комисията Имко дам думата на госпожа Шодемер. Благодаря ви, госпожо председател. Комисията Имко подготви доклада по доклада на госпожа Зомер. Нашата цел беше потребителя да разполага с всички инструменти, за да може да извърши един а, съзнателен избор. Смятаме, че предложението на госпожа Сомер е приемливо. Потребителите трябва да разполагат с ясно разписани етикети, а правилата трябва да позволят на вътрешния пазар да функционира колкото се може по-ефективно. Съгласни сме с основните принципи. Що се отнася до практическото приложение в рамките на нашата комисия и комисия ЕНВИ, приканваме докладчика да не забравя, че става дума за инструмента, за който е предназначен за потребителите, а не за производителите на хранителни продукти. Господин Тарабела, имате една минута. Госпожо председател, скъпи колеги, аз съм разгневен, защото искам да се спра на изменение, на изменение 101 от им, за происхода. Моята група изиска разделно гласен, раз, разделяне, защото две, двете неща са различни. Ед, едното е, е происхода на продукта, другото е страната, в която е преработен продукта. Отхвърлено е искането за разделно глас, гласуване. Същевременно никой не може да ми каже на основата на кой член е отхвърлено. Това решение, разбира се, ще се отрази върху съдържанието на цялото решение, така че, госпожо председател, бих искал до 24 часа нещата да бъдат разгледани и да се приеме това абсолютно е, законно основателно изменение. Ще, сега ще изслушаме господин Лизе от името на НП, минута и половина. Благодаря ви, госпожо председател, господин комисар, скъпи колеги. Бих искал първо да благодаря на госпожа Зомер за отлично свършената работа. Тя бе подложена на неоснователна критика, която не заслужава. Въпреки всичко, Съгласни ви сме по някои неща, по други не сме. Всички искаме хранителните продукти да бъдат а, правилно етектирани и ако в млечни продукти има други съставки, то те трябва да бъдат а, ясно обозначени, особено когато става дума за а, сурогатни продукти. Бихме искали етикета да бъде достъпен, четяем, лесно разбираем за потребителите. Как се казват онези е, онези малки а, е, а, е, животинки, които правят дрехите по-малки. Това са калориите. Така че тези малки животинки трябва да бъдат обозначени на етикетите. Нашата политическа група би искала е, основните е, някои основни съставки да бъдат освободени. Много се говори за френските е, сирена, за други е, про, за найчински продукти аз ви е, приканвам да гласувате за измененията на НП. Сега от името на е, социалистите и демократите госпожа Билмот. Много благодаря. Колеги, това предложение е много противоречиво и сложно. Докладчик, като докладчик в сянка от моята група, питам – каква информация иска потребителя, когато си купува храна за семейството и как най-добре можем да я предоставим? Континента е изправен пред е, епидемия от затластяване. Прекалено много мазнини, е, захар и сол ядем, което води до увеличаване на заболявания като рак, високо кръвно, е, инсулт, инфаркт и така нататък. Със сигурност е, потребителите е, би трябвало да могат да разберат какво е съдържанието на храната, но те би трябвало да могат да сравняват е, хранителните продукти само с един поглед, да могат да контролират онова, което ядат. Предлагам да използваме система на кодове не само да правим оценка на самия продукт като цяло, но да информираме потребителя дали става въпрос за ниско-високо съдържание на сол, захар, мазнини. И по този начин може да се подходи към всякакви храни, е, хранител за закуска, различни зърнени храни или просто готови е, храни за консумация. Понякога потребителите не са наясно. Мога ли да подчертая, че тук не става въпрос за немския хляб, е, маслата, сирената, е, сока от ябълка или алкохол. Просто необходимо е преди е, да вземете решение да прочетете предложението ни, за да видите точно какво предлагаме, а не просто да слушате лобистите на промишлеността. Освен това се обръщам колегите е, да е, е, подкрепят задължителния надпис за страна происход. Изключително важно е всичко това а, за потребителя. Разбира се, не винаги това ще е възможно, но за единични продукти е съвсем ясно, например, че тяхното, те трябва да бъдат предоставени е, на потребители в своя вид. Става въпрос, разбира се, за пресни зеленчуци, плодове и риба. Когато става въпрос за съставки, е, тогава е по-сложно. И за това предлагаме само за месо, е, птиче и а, е, а, риба, която се обработва. Много е важно сега да докажем, че наистина сериозно подхождаме по въпросите за общественото здраве. Колеги, моля подкрепете моето предложение. Председателката, благодаря. Следващият оратор за либералите и демократите, Гералбрейт, две минути. Благодаря ви. Бих искал да благодаря на комисаря за подробните обяснения, както и на госпожа Зомер за доклада. От година съм в този парламент и а, мисля, че а, само с едно просто законодателство можем да повлияем върху поведението на потребителите. Трябва това да бъде основната ни идея. Не бива да забравяме, че е изключително трудно да се промени поведението на всичките 500 милиона граждани смятам, че ефекта на етикетирането ще има ограничен ефект. Не казвам, че е ненужно, но нека бъдем реалисти. Потребителят има право на информация. Трябва да отчетем това по време на дебата. На второ вече сме стигнали до второ четене. Е, очевидно е, че вече ще потребител ще получава все по-подробна информация, но трябва да се инвестира също така в провеждането на а, информационни кампании за подготовката на потребителите за водене на един здравословен начин на живот. Потребителите имат право на, да направят разумен избор, когато купуват хранителни продукти ние сме либерали и смятаме, че те трябва да разполагат с всичката необходима информация, за да направят информиран избор. Трябва да се намери точния баланс на информацията, която ще предоставим, защото твърде много информация ще унищожи всъщност информацията. И освен това, е, е, тази информация трябва да е насочена. Сега за групите на зелените. Господин Шлойтер, благодаря. Всъщност, е, потребителят трябва да разполага с адекватна информация, защото в, иначе няма да има, той няма да има възможност да избира и това ще навреди на вътрешния пазар. Ние не искаме да попречим на потребителя да яде, ако желае, мазни, калорични продукти или съдържащи много сол – Просто трябва да ги информираме, както правим, когато купуват лек автомобил или е, хладилник или някакъв друг, друга техника. Искаме не борим се да защищаваме е, животните. Потребителя има право да знае как са били транспортирани тия животни, когато купува храни от тях. Е, всички, това трябва да има информация за съставките. Dubbelt så mycket kalorier som liknande mängd läsk. Och näringslivsprofiler, där tycker jag трябва да знае колко калории се съдържат в чаша вино, в сравнение с е, е, твърд алкохол. Важно е също така пред, местните предприятия да Дава такава информация, смятаме, че освен това има редица продукти, които имитират друго, които трябва да бъдат посочени. По отношение на месото, трябва да се каже, че за момента много често се среща преработено месо, което не е добре етикетирано. Същото въжи и за други преработени продукти, например, и, например всички продукти, които съдържат яйца, там не се посочва това. Една от най-спорваните части е, този дебат е държавата по происход. Убеден съм, че потребителите имат право на тази информация, особено когато става въпрос за месото, което е произведено по високи стандарти, не е транспортирано животното дълго време. Изключително сложен е този въпрос, когато става въпрос за съставните части, защото наистина те се подбират в зависимост от това доколко до колко са налични и разбира се доколко са качествени в крайна сметка непрекъснатата промяна на етикетите ще води до непрекъснато увеличаване на цената. И тези допълнителни разходи трябва да се поемат от потребителите. Затова вярвам, че тези задължителни правила трябва да бъдат подложени първо на оценка на въздействието и се радвам, че комисар Дали мисли по същия начин. По отношение обработката на суровините. Тук обаче нямаме информация за окончателния продукт, коя държава е произведена. Това е много важно, например, като за стока, като уиски, защото от Индия, Китай и Япония нискокачествени напитки могат да минават за автентичния продукт, просто защото има такива картинки, снимки или етикети, които приличат на унези, които се правят в Европейския съюз и така всъщност всъщност потребителя се въвежда в заблуждение. И предлагам да подкрепите 254-то изменение. Благодаря, председателката. От името на Обединена левица, госпожа Лиотарт, Една минута. Благодаря ви, госпожо председател. Трябва да, да видим кого защитаваме производителите на хранителни продукти или потребителите. В трябва да или трябва да избереме един кодекс на цветове за етикетите, или да се довериме на производителите. Кого искаме да защитиме? Дали искаме етикет, който трябва да позволи на потребителя да избере, да реши дали да купи продукт, в който има по-малко мазнини, по-малко захар, захари или е, да защитиме е, производителите. Близо 60% от гражданите имат проблеми с свръхтегло. Свръхтеглото някои от тях може би имат е, проблеми и с четенето. Така че трябва да има етикети от, с различни цветове. Това съществува в, при електроуредите, защо подобна система да не се въведе и за хранителните продукти, за да могат гражданите и потребителите да, да е, имат избор и този избор да бъде съзнателно мотивиран. Господин Скота, минута и 30. Господин пред Госпож, господин председател, скъпи колеги, трябва да се произнесем по предложение, свързано с информираността на потребителите. Но какво искат потребителите? Мисля, че това, това са проблеми, които често се обсъждат в парламентарни зали, но знаеме ли точно какво искат нашите потребители? Знаеме ли какви са е, информациите, които те са получили през последните години и задоволени ли са те от това? основ, основни е, информации за потребителите е необходимостта да се знае откъде идва продукт. За това мисля, че трябва да имаме постоянен диалог с потребителите, да организираме широко допитване до обществеността, за да разбереме какво точно е име необходимо. Ние сме представители на нашите съграждани, на нашите потребители и трябва да можем да отговориме точно на очакванията. Не става дума за добавяне на етикетите на ненужна информация. Същевременно обаче е, трябва да избегнем и прекалено упростеното етектиране и обозначаване. Е, цветовете не са достатъчни и хората няма да могат да направят съзнателен избор само на основата на това обозначение. Благодаря ви. Господи Скот, господин Кенеди. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! A Jobbik a fogyasztók megfelelő tájékoztatását nagyon fontos. Благодаря, господин председател. Ние считаме, че потребителите трябва да бъдат информирани и трябва да знаят от къд, какъв е происхода на даден хранителен продукт. Смятаме също така, че е, Както производителите, така и разпространителите, дистрибуторите трябва да поемат своите е, отговорности. Вярно е, че е, цветовете позволяват известно разграничаване на продуктите, но това не е достатъчно. В цяла Европа се разпространяват хранителни продукти, които се, се наричат хранителни продукти, но те са в крайна сметка един сурогат. В Унгария, например, се продават е, много, е, продукти с много съмнително е, качество, като примерни китайски праскови или бразилски пъпеши. А, мисля, че е, това, което трябва да направим е да подпомогнем на малките и средни предприятия. Сега давам думата на госпожа Аюзо за минута и 30. Господин председател, господин комисар, колеги, това е много важен регламент за, разбира се, сектора и потребителите. Много е важно да има балансирано етикетиране, в което има необходимата важна информация, но не бива и да се усложнява процедурата. Докладът е много добър. По поздравявам докладчика. Що се отнася за допълнителната информация и хранителния профил? Комисаря даде своето е, желание по отнош... и виждане по отношение на този профил. Би трябвало до 2009 да имаме предложение, но се тревожа, че целият този въпрос с националните системи за етикетиране ще всъщност върви срещу принципа на хармонизиране на вътрешния пазар. Що се отнася до оказването на държавата происход? Сегашните е, нормативни актове ясно е, изисква това, но когато не може да се каже тази информация на потребителя, това вече е подвеждащо. Този тип информация може да бъде доброволна, но пак ще се услужат нещата, ще има повече бюрокрация, е, например и в крайна сметка няма да има ясни ползи нито за компаниите, дружествата, нито за потребителите. Предложението на комисията е свързано с сегашната директива, която не създава проблеми, така че не искаме да отваряме отново този дебат, защото това може да бъде опасно и не, не трябва да се изграждат нови препятствия. Благодаря, председателя. Давам думата на госпожа Чаудър за една минута. Господин председателю, 60% от ирландците с наднормено тегло. И разбира се, подобни данни се срещат в Европа. Регламента трябва да се заеме не само с кризата на затластяването, но и а, е, диабета и сърдечните заболявания. А, е, с тази система, която се предлага, е сложна и е трудна за разбиране. Светофарният принцип на сигнализиране на храните е по-ясен и много производители вече доброволно, успешно адаптират подобен подход. Що се отнася за калориите и захарта? Никога никой до сега не ми е давал ясен аргумент, защо тази информация да се изключва. По отношение на натиска от промишлеността. А, наистина, моля ви, не се поддавайте на този натиск и нека да подкрепим а, принципа сигнализация на свето, светофар на етикетите. Председателя, благодаря. Госпожа Лепаж има думата за една минута. Mon propos sera... Ще наблегна на кодовете за цветове. Казват, че това е сложно. Не е вярно. Това напротив ще упрости децата. Нещата. Казва, че това е забрана. Всъщност не е забрана, а е информация. Казва, че така вдетиняваме потребителите, но защо не ми кажат? защо именно асоциациите на потребители искат такива кодове за цветове? Крайно време е да се откажем от лицемерието. Трябва да изберем дали ефикасно защищаваме общественото здраве или работим за лобитата, които имат краткосрочни интереси от липсата на етикетиране. Изборът ни е ясен, поне по отношение, поне за мен. Ние сме за информирането на потребителите, за което настоява и социалното осигуряване и всички е, среди в областта на здравеопазването, така ще се предотвратят редица болести. Нека да не се подаваме от натиск, затова сме избрали, за да защитаваме нашите съграждани. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Хаси. Една минута jos ihminen on sitä... Скъпи колеги, ако сте това, което ядете, вие все повече и повече се превръщате в промишлен продукт. Все, все повече и повече е, хората страдат от свръхтегло, има увеличаване на случаите на е, диабет е, и сърдечно-съдовите болести. Кодекс Кодекс на цветовете ще, даде, ще дава обозначение на децата от пръв поглед, включително и на децата. Бих искала също така да привлеча вниманието ви върху а, трансмазнините. Мисля, че те също трябва да бъдат обозначени на етикета защото те са а, е, твърде вредни за здравето и трябва да е, присъстват а, е, на етикета, за да знаят хората, които купуват шоколад или други шоколадни изделия за това. Джак Никълсън, една минута. Благодаря. Поздравление за доклада и докладчика много време е отделено и очевидно доказано, че докладчика е добре подходил по този въпрос. Аз съм за а, етикетите за происход, но трябва ясно да кажем какво имаме предвид. Първо, потребителя трябва да знае откъде идва продукта. После, да знае как е приготвена храната. Така че съм съгласен с е, докладчика. Тук има опасност обаче да стигнем твърде далече за твърде кратко време. Това е процес. Първо четене. А, нека да видим а, как стоят нещата. Знаете, че ще се връщаме на този въпрос до сега, както сме правили често. Нека да подходим внимателно. Не трябва да правим прекалено много разпоредби в Европа, защото не знаем къде ще стигнем. Трябва да контролираме този процес. Аз съм за това но трябва да използваме времето между първото и следващото четене, за да видим резултатите от оценката на въздействието, да видим какъв ще бъде резултата от нашите действия, защото в крайна сметка това се иска от нас. Благодаря, председателя, господин Никълсън. А сега думата има госпожа Диан Доц. Благодаря, господин председателю. Не мисля, че тук някой би оспорвал факта, че потребителите наистина трябва да имат е, здравословна храна, която е проследима. Никой няма да оспорва необходимостта от а, е, а, точни етикети. Но не трябва да затрупаме хората с информация, която е нечетлива, защото в крайна сметка те ще пренебрегнат и най-важната част от информация. Необходимо е да има ценна информация и а, е, тя да бъде просто представена. Това са водещите принципи. Подкрепям а, е, происхода на храната. Това трябва да бъде описано в етикети. Различните промишлености, разбира се, създават храна, имайки предвид много строги правила. 60% например от рибата се внася в Европейския съюз и със сигурност не се спазват същите режими трябва да гарантираме нашите системи да създадат равнопоставеност и в морското дело. В Северна Ирландия хранително-вкусовата промишленост е изключително важна, затова трябва да има санкции, е, не бива да има санкции за промишлеността с прекалено много бюрокрация. Благодаря председателя, благодаря колега. Госпожа Франсуаз Гросет има думата. Минута и половина. Благодаря ви господин комисар, колеги, ще наблегна на два елемента. Първо, по отношение на хранителния профил. Е, аз съм против тяхното против премахването му, защото основната е цел е да се определи дали е, хран, съответната храна е здравословна. Трябва да се избегне е, въвеждането на потребителя в заблуда чрез е, невярна или е, неточна информация. Някои продукти имат много високо съдържание на, на мазниз. Е, е ние сме одобрили хранителния профил през 2006 година. Освен това, изменение 206 за етикетиране на месо от ритуално клане – рискува да заклеми някои религиозни групи, защото това ще въведе недоверие в някои потребители. Това е, е месо, което става за, за консумация и се подава на пазара, но не може да бъде консумиране по религиозни причини. Това месо идва от сертифицирани кланици, отговаря на санитарните и хигиенни критерии и е, ако го забраним, ще попречим на редица такива кланици и дребни производители. Пред, нека да мислим преди всичко за потребителите. Смятам, че е, кодовете за цветовете не са добро решение. Благодаря. Благодаря ви. Давам думата на госпожа Перейо Родигес. Господин. Благодаря ви, господин председател. Най-доброто доказателство за нашата добра воля, това са многото изменения, които са внесени по предложението на комисията. Но не знам дали няма да постигнем точно обратното на това, което искаме да направиме, т.е. да изясним нещата. Ние трябва да информираме потребителя какво може да яде и как, как, как, как, какъв е състава, до, дали има мазнини, дали е, има съставки, които са вредни за холестерола, как... що се отнася до месото, да се каже откъде е говедото, къде е пасло, къде е клано и така нататък. Това ще доведе само до излишна информация и до е, из... объркване на потребителя. Искаме да е, насърчиме здравословното хранене, а ще объркаме само потребителите. Вместо е, цветовия кодекс, мисля, че би трябвало да имаме много по-ясно обозначаване е, на, е, по етикетите, за да може това да достигне доколкото се може повече потребители. Господин Дейвис. Благодаря. Е, информация за потребителите. Не е лесно, но различните практики и тълкования в различните държави, плюс е, конкуренцията, води до още по-голямо осложняване. Първо, светлинните е, кодове. Миналите, миналата практика ни показва, че наистина може много да се объркваме. Комисията прави препратка към законодателството, свързано с здравето на хората. И 44 хиляди всъщност жалби са направени от компании. И а, агенцията по храните е просто изключително погълната с всичките тези, наводнена с тези, а, кандидат, с тези документи. Пълна каша. И как, а, може би, комисията в последните, господин комисар, ще ни кажете последните си думи заключителни, как точно ще се справите с този въпрос? Председателя, благодаря. Госпожа Ема Мак Краулик има думата за една минута. Благодаря. Принципа за повече информация и по-добра наистина е основна в доклада и заслужава поздравление. Аз водих дискусии по отношение, например, размера на надписите за дъвка, или пък е, други е, различни продукти. Какво е важно за потребителя? В крайна сметка, е, сигналите като на светофар дава ясен профил с информация, но е доста неясна и да, нали може в крайна сметка ще доведе до промяна в избора на хората. Тази система предоставя една а, представа за храната, която във всеки случай не може да отговаря на истинската информация за профила и хранителния състав на храната, особено когато става въпрос за информация, свързана с различните алергени трябва много да внимаваме. Наистина, потребителите не искат да им се диктува какво точно да ядат. Благодаря, председателя. Сега думата има Господин Соник. Значение има. От гледна, от, гледна точка на вътрешния пазар, хармонизирането на етиктирането е от огромно значение, за да може да да има взаимно признаване на продуктите. Сега различните държави членки тълкуват по различен начин общностните правила и това създава, затруднява свободното придвижване на продукти и е, със, изкривява конкуренцията. Струва ми се, че някои държави членки се крият зад е, протекционизма и на практика създават е, препятствия за свободния обмен. Е, държавата на происход трябва да бъде обозначена. Тя трябва да бъде основна информация, която да предоставяме на потребителите. Е, и също но обаче трябва да е, видиме да има баланс между интересите на потребителите и производителите. Е, една здравословна диета бе в в, в, в, е обект на нашето обсъждане също. За това трябва да а, информираме а, нашите граждани а, за здравословните и нездравословните Също времено смятам, че кодекса на цветове е неподходящ, тъй като не дава достатъчно информация. В крайна сметка хората са отговорни за собствения си избор. Сега давам думата на госпожа Каленбах за една минута. Благодаря, господин председател. Господин комисар, задачата на Европейския парламент и на, на политиците е да се подобри качеството на живота на европейските граждани и да им се гарантира сигурна среда за живеене, сигурни, безопасни хранителни продукти. И за това е много важно да им се предоставя информация. Ние се нуждаем да има един ясен етикет, който да позволи на потребителя да прецени е, какво купува, да знае откъде произхожда продукта и е, какъв е хранителният му профил. Това, той позволява да не се заблуждава потребителя, да не му внушава, че дадена храна е безопасна, здравословна, също но тя съдържа съставки, които са опасни за човешкото здраве. Ние се, освен това, трябва да водим кампании за здравословен начин на живот, спортуване и така нататък. Господин Курски. Niecodziennie здажа нам ще дебатираме. Благодаря ви, господин председател. Не, не винаги обсъждаме законодателство, което интересува нашите е, съграждани, но а, вярно е, че в случая не е така. Потребителския избор а, е, зависи до голяма степен от е, това, което е, лежи на етикета. Важно е да бъде обозначена страната на происход е, на етикета, включително и за преработените хранителни продукти. Мисля, че също така трябва да, и, да присъстват и основните съставки. Що се отнася до алкохола, мисля, че и състава, и хранителната стойност, калорийната стойност трябва да фигурират на етикета. На... Мисля, че всички сме съгласни, че информацията трябва да отговаря на очакванията на нашите потребители, като време защитим интересите на малките и средни предприятия, господин Бартоловци. Благодаря, господин председател. Колеги, Европейския парламент трябва окончателно да се произнесе по информацията, която се предоставя на потребителите. Това е един труден законодателен процес, в който има доста противоречия. И тук става въпрос да се хармонизира правото по отношение на хранителните продукти и предоставянето на прозрачна информация на потребителите, за да знаят какви са вредните съставки на храните за тяхното здраве. Бяха направени усилия за да се обединят многобройните изисквания и да се е, изгладят различията между различните системи е, в различните държави, системи на информация. Е, знаем, че системата от, е, варира във всяка страна. И, и за това, възоснова на предложението на комисията, искаме да се е, въведе едно общо изискване към индустрията за предоставяне на информация. Така ще има задължителни е, информации за хранителните съставки, енергийната стойност. Е, това е важно за единния пазар. Това ще поощри и търговията с хранителни продукти и ще им помогне в международната конкуренция. Трябва да, разбира се, да се избегнат излишни указания, които само ще са на разчитането на етикета. Благодаря, господин Бартолоци. Господин Мануел Фернандес, минута и три. От благодаря, господин председател. Етиктирането на хранителните продукти от основно значение за осигуряване безопасността на продуктите. Също трябва да информираме повече, потреби, повече нашите потребители, също времено да намалиме бюрократичното бреме, да има правна сигурност и също времено осигуриме е, конкурентни условия за малките и средни предприятия при е, продава при е, на местните пазари за, за продукти. Това обаче не може да. Подобно, подобни регламенти не могат да се прилагат. Ние, разбира се, трябва да информираме и да защитаваме потребителите, без обаче да упражняваме натиска на тях. Мисля, че кодекса на цветове, като че ли може да влияе на е, избора, без е, всъщност да го осветли. Така че Що се отнася до, до сирената и до занайчийските продукти, португалците а, е, искат а, да, да продължават а, да ядат местните сирена, е, да, да, да пият верде местното вино и да ядат е, местните е, десерти. Аз съм съгласен с подхода на докладчика и го подкрепям. Вярно е, че че, конс... че потребителя трябва да бъде информиран, но същевременно той трябва да поеме от... отговорността за това, което яда. Благодаря ви, гос... господин Фернандес. Сега госпожа Магинес, минута и половина. Благодаря. Когато говорим за такава информация за потребители, знаете, че ние имаме много информация за всичко. Важно е обаче какво правим с тази информация. Така че искам да се спра на две неща. Първо, държавата по происход. За това е факт. Може би нямаше това да се наложи, ако не беше кризата, но това работи много добре. Подкрепям идеята, че когато става въпрос за местни продукти, трябва да има тази информация за потребителя. Да знаят откъде идва въпросния продукт. А след това, онова, за което аз бих сложил жълта светлина – благодаря на онези, които ми предоставиха информация за различната система, свързана с светлината. Е, много внимателно е, цветовите сигнали, много внимателно оцених това. На цигарите има ясни предупреждения упреждения. Аз не пуша, но е, и като ги чета няма и да пуша. Тези обаче, които пушат, си ги четат и продължават да пушат. Искам да... Самите етикети няма да предотвратят проблемите, свързани с... Е, затластяването. Може би трябва да ходим повече, вместо да се возим в автомобилите си. Наистина много са сложни тези въпроси. Необходимо е да дискутираме много по-задълбочени тези въпроси, защото в крайна сметка трябва да представим най-добрия вариант за потребителя по отношение на информацията. Благодаря ви. Председателя, благодаря. Сега давам думата на Херберт Дорфман за минута и половина. Господин председател, колеги, господин комисар, искам да благодаря на докладчика. Важно е значението върху хранителните продукти, защото потребителя трябва да знае какво консумира. Тази информация обаче е, не трябва да бъде так, толкова сложна, че само един агроном да я разбира. Тя трябва да е проста, защото най-важното е здравето. И за мен е много важно значение имат за е, продукти, които директно се преработват и е, реализират на пазара от самите селски стопани например, конфитюри, сокове. Не трябва да искаме тези дребни стопани да означават върху тях колко, какво количество захар съдържат и така нататък. И Смятам, че а, е, нашата цел трябва да бъде да поощряваме такава, а, е, такова местно дребно производство, където имаме пряка а, е, връзка между производителя и клиента, така че той може да получи директно информация, без да трябва да се етикетира. Мисля, че ще можем по всички тези въпроси с преговорите да стигнем до приемливо решение. Благодаря господин Далфман, господин Зебер. Минута и 30. Благодаря. Очевидно е, че в Европейския съюз има сериозни здравни проблеми и а, интересите на потребителите са а, приоритет. А, в крайна сметка храните не са някакъв обикновен продукт, те пряко ни засягат и трябва а, да сме а, предпазливи, когато а, законодателстваме в областта на етикетирането, защото трябва да знаем, че етикета няма да реши всичко с вълшебна пръчка. Знаем колко много затластели хора има на територията на Европейския съюз и трябва да се запитаме как да решим този проблем. Не мисля, че системата с кодове, с цветове е добра. Това ще породи по-скоро хаос, отколкото да систематизира информацията. Трябва всъщност информацията да е такава, че е да позволи на тези, които желаят да се информират, да вземат правилното решение. Споменаването на мястото на происход е много важно. Повечето потребители искат да знаят откъде идват продуктите, които ще консумират. Всички индикации трябва да се позовават на научни данни, за да се убедат потребителите. Искаме също така комисията да направи предложение за ЕОБХ, Европейска орган за безопасност на храните. Това е единствената европейска агенция, която не се е финансиране от такси. Благодаря, господин Зебър. Сега започваме спонтанните изказвания. Получихме много искания, но няма възможност. Има 10-15 искания. Ще видим какво може да направим, но трябва да се субсин с времето. Сега давам на госпожа Аня Вайсгербер. Благодаря ви, господин председател. Добрата новина днес е, че с тези нови правила етиктирането ще е задължително на а, порции или на 100 грам, 100 грама порция и по този начин потребителите ще могат а, да вземат решение като знаят а, за, как, за какво точно трябва да вземат а, решение, защото а, Имаме много примери за имитации, за фалшиви продукти, ванилия, в която няма ванили, сирене, в която няма нищо е, млечно и никакво сирене, така че ние трябва да дадем един ясен знак, че е необходимо по-добро етектиране. Важното е информираността, важното е хората да имат информация, а не да има предписания. В крайна сметка аз съм против е, кодекса на цветове. Няма добри и лоши е, продукти. Ние просто трябва да е, имаме правила, които да задължават обозначаването на съставките. Скъпи колеги, много ви моля, ако искате да участвате в дебата, спазвайте е, времето и аз, е, понеже говорим за светофари, ще слагам червената светлина всеки път, когато някой преминава времето. Е, хората трябва да знаят какво е, ядат, затова ние сме съгласни е, с тази хибридна система информации и цветове е, унгарската асоциация смята, че тази комбинирана система информация и цвят е ясна и позволява да се избегнат а, заблудите, така потребителя знае кои продукти са здравословни. Но а, смятам, че е много важно е, е, е, това, че индикациите са задължителни само за, за не за всички продукти. И това не се отнася за плодовете, зеленчуците, а само за преработените продукти. Господин Джованил Вия. Господин председател, за този парламент е важно да гарантира безопасни храни със сигурен происход, които да могат да, да бъде проследен и с една надежна информация на етикетите. Е, ясния разбираем етикет може да повлияе на избора на потребителите, е и да го насочи към безопасни здравословни храни със сигурен происход. И смятам, тук има едно изменение, подписано от 40 депутати, 351, съгласно което а, трябва да се посочва происхода на суровината не само за земеделските продукти, а и за преработени продукти, които съдържат много съставки, което много ще услужни информацията. Сега госпожа Рис. Си, си, си, е скрита, е скрита. Записана е, записана. Cortesia, eh, sì, abbiamo il diritto di sapere se защо не казвате списъка, както за други? Записана е от ТНП. Добре. Госпожа Кораца Билкникова. Леско, Арсени, Сарво, Естрела, така изброяват се. За Алде госпожа Рис, на която ще дам думата. Госпожа Роза, господин Роси, Паска и за независимите госпожа Обермайер. Това са желаящите. Съгласна ли сте? Госпожа Рис. Благодаря ви, господин председател. Първо две неща по този регламент. Необходимо е утре да препотвърдим, че трябва да има задължително географско обозначаване за продуктите, както това съществува за е, месото от, е, и специално за говеждото от е, кризата с лудата крава, зеленчуци, плодове и риба. Същевременно трябва да, да се премахнат всички неефективни мерки, за да се облегчат малките и средни предприятия, включително и всички обозначения по член 14, които е, изискват много време и струват скъпо, струват скъпо на малките и средно предприятия. Бих искал да знам какво е мнението на комисията за изменение 205. Става, става дума за животни, които са били подложили на ритуално клане. Мисля, че тук това ще заклейми допълнително, ще, ще създаде допълнително нетърпение, като се заклеймат някои религиозни общности. Госпожа Арсанч. Прего. Госпожа Розбах. Og jeg vil vide, hvad jeg putter i munden. I mit land... В аз в, в моята страна съм свикнала да чета, да знам откъде идват храните, които купуват. Ние всички се нуждаем от ясна информация какво купуваме, но не да я дешифрираме така и да бъдем специалисти, химици или а, агрономи. Всичко трябва да е много ясно. Статистиката показва, че потребителят търси предимно енергийната стойност, съставките и происхода не трябва да го затрупваме с прекалено много информация, която ще го обърка. Ние не можем да си позволим да загубим работни места в Европа. Госпожа Кораца бил. Благодаря. Потребителят трябва да получава ясна разбираема информация, която обаче не трябва да затрупва с бюрокрация малките производители. Смятам, че Системата на кодовете с цветове ще подплаши потребителите. Трябва да отчетем и различните традиции, и различния начин на живот. Смятам също, че трябва да се намерят практични решения по отношение на месото. Има различни альтернативи. Или ще е предприеме една твърда политика, или по-скоро ще търсим да поощрим свободния избор на потребителите въз основа на информацията. Аз съм за последното. И разбира се, информацията трябва да се основава на научните изследвания, но да е гъвкава и разбираема. И трябва всеки да поеме своята отговорност. Трябва заедно да се борим, за да се признае, че понякога и храната може да предизвика здравни проблеми. Благодаря. Сега господин Роз. Благодаря, господин председател. Аз съм за управлението на етикетирането, но Необходимо е също така да знаем за да знаем това, какво се случва с горите и с палмите. Колко палми се унищожават, за да може да се произведе палмовото масло. Ето, например, това не се довежда до знание на потребителите. Така че по отношение на 263-то изменение, необходимо е да имаме задължителни етикети, свързани с точно палмовите продукти, палмовото масло в супермаркетите а, ние по, ние практи, на практика не можем да се изплатим за унищожаването на палмовите плантации, ако дори нямаме информация за това. Така че утре, когато гласувате, ще можете да вземете това решение. Дали е, гражданите имат право да поемат отговорността пред околната среда, когато правят избор за храната си. Благодаря. Председателя, господин Обемар има думата. 3 милиона европейски шулкинда са фетлайвик jedes Jahr. 3 милиона евро. Ученици в Европа с, е, страдат от затластяване и 140 хиляди е бройката, която която те се увеличават всяка година. Така че трябва да знаем какво точно потребляваме. Етикетите трябва да бъдат много ясни и съставките трябва да бъдат много ясни, за да могат потребителите да знаят какво е съдържанието на захар, сол, мазнини в даден продукт. Също, същевременно трябва да се знаят и как, от, от, от, откъде са суровините крайна сметка трябва някой да поеме отговорността и да каже откъде са различните съставки в, една, в един преработен продукт, защото това може да има последици. Е, в защото етикетите такива каквито са до голяма степен заблуждават потребителите относно происхода на храните. Криста Класа, имате думата. Благодаря. А, ние пледираме за а, информация, но трябва да знаем, че в момента по интернет се разпространява всякаква информация. Тоест, тук трябва да наблегнем, че информацията трябва да е надежна, сигурна. Няма нужда да има някакви наръчници за добро хранене. Това трябва да се разпространява от училище но информацията на хранителните продукти е важна. Цветовите кодове, червено, зелено, когато има примерно твърде много сол или мисля, че а, не са много удачни. Когато трябва да се спомене откъде произлиза продукта, примерно млякото, Белгия, Германия, Люксембург. Е, и да се... Аз съм за... за доклад, госпожа Сар. Онореволе Сарбо. Non è presente l'onorevole Sarbu? Няма ли Luciano Sarbu? Шест Добре. Продължаваме. Едите стрела. Президент, Господин председателю, Добрите етикети са изключително важни за храната. Важно е да знаем откъде идва продукта. Освен това, необходимо е да знаем състава му, мазнини, хранителни съставки, сол и така нататък. Трябва да бъде ясна информацията, достъпна, за да има ефект от тази информация. Но това не означава, че няма да има дерогации за някои продукти, които понякога е, са характерни за местната промишленост в определени е, региони. Мисля, че те трябва да бъдат изключени от разпоредбите именно поради специфичния характер на продукта. Разбира се, той може да съдържа алкохол, мазнини или захар – ще има информация на етикета и разбира се има ясни разписани правила от Световната здравна организация. Благодаря ви. Сега господин Рос има думата. Грация, президенте, оноревали колеги. Благодаря. Не трябва да се боим да записваме откъде произлиза продукт. Пък гражданите имат право да знаят това, за да имат свобода на избора. Те трябва да знаят какво купуват, откъде идват продуктите. И това са необходими инструм... има необходими инструменти, които да позволят информирания израз. Трябва да си дадем сметка, че това е една първа крачка към едно здравословно хранене не трябва да поставяме много информация, а, да, за да може е, потребителя да се ориентира. Неговите интереси са над всичко. Те е, няма защо да им казваме кои са лоши и добри продукти, но просто да му позволим той да направи избора си в пълно съзнание, напълно информиране, да избира качествени продукти, защото и да се знае, че доброто хранене е гаранция за добро здраве. Благодаря, господин Роси. Много бързо говорихте. Моля ви се. Нашите преводачи трудно ви следват. Господин Николеско. Госпожа. Господин. Благодаря, господин председател. Мисля, че кодекса на цветовете е в е, центъра на нашето внимание, на нашите дебати. Може би така ви изглежда привлекателна под подобна идея, но, тя може, но това може да бъде и е, опасно. Аз в, в никакъв случай не смятам, че трябва да казваме, че има добри или лоши продукт, продукти, хранителни продукти. Има прекалено потребление на дадени продукти или на дадени е, съставки. В заключение съм съгласен с казаното от госпожа Гростет, що се отнася до е, месото, произхождащо от животни, които са заклани по ритуални методи. Също времено трябва да, да, да запазиме и е, зенечийските продукти и подкрепям и изменение 351. Благодаря ви много, господин председател. Мисля, че Рената Сомър е свършила отлична работа, като е, е подобрила, усъвършенствала предложението на комисията. Е, когато е, говориме за етикети на, е, за хранителни продукти, то трябва да внимаваме много. Тези етикети трябва да бъдат много ясни, да се четат лесно. Е, като е, основните информация трябва да бъде поставена отпред, докато на други е, етикети отзад може да има вторична информация. Е, трябва да се определи точно кой ще бъде отговорен за етикета. Мисля, че е, информацията трябва да бъде достъпна на пръв поглед на, на потребителите, затова съдържащото се в предложението на комисията не е достатъчно. Е, Потребителят трябва също така да може да, да избира и е, по происход на продукта много, много, много трудно понякога да се знае каква е страната на продукта. Господин председател, господин комисар, Темата е изключително важна, защото засяга защитата на потребителите. Една скорошна анкета показва, че безопасността на храните се е влушила. Един, една трета потребители се нямат доверие в хранителните продукти. Така че, ако се упростят информациите на етикетите, това ще гарантира по-добра защита на потребителите. Искам да се спра на два елемента. По отношение на цветовете, ние сме за да, ако а, те се позовават на хранителните съставки в процент. Но съм против а, задължителните декларации за а, виното и спиртните напитки, където трябва да има според нас специален регламент е, за, и то, за следващите три години, а не пет години, както се предлагат от комисията. Това е, господин комисар. Благодаря. Сега господин Миколашик. Дякуем, пан председаюци. Благодаря, господин председателя. Колеги, Нека започна с една благодарност към госпожа Рената Зомер за трудната работа, която тя подготви под този регламент, който е много важен от гледна точка на здравето на европейците. Много болести се появяват в резултат на лошия хранителен режим и за това е нужно системен подход. Потребителите трябва да разполагат с ясна информация и те сами трябва да взимат своите решения. Наша задача е да им кажем какво ядат, а не какво трябва да ядат. Затова, според мен, кодовата система с цветовете е излична. 80% от производителите на храни са малки и средни предприятия и не бива да ги претоварваме с администрация. Благодаря. Сега давам думата на комисар Джон Дели за отговор. Господин председател, уважаеми колеги, позволете да ви благодаря за този интересен и жив дебат, който генерира много ясно изразени становища. Разбира се, те ще бъдат внимателно разгледани от комисията. Има определени проблеми, които според нас са от голямо значение за потребителите. Например, информацията за алергени в храната, видима част на опаковката, допълнителния информация от държавите членки, измерими критерии за четивност на информацията и ползата за потребителите. Искаме да подчертаем още веднъж подкрепенето на профила хранителен състав. Няма да спрем производството на който и да е храна. Във всеки случай трябва да продължим да работим съвсем открито по този въпрос. Не можем да отстъпим от вече е, направеното по отношение на регламентите. Някои от въпросите, които бяха повдигнати днес, свързани с финансирането на Агенцията по храните в Европа, по, по въпроса мога да кажа, че се работи по един доклад, който е не е законодателен по своя характер и ще бъде готов след е, лятната вакансия, след което ще разгледаме резултатите от него по отношение на новациите. Обеден съм, че нашите предложения не са срещу новациите. Комисията е за новото, но ние сме за отговорните иновации, които работят в полза на потребителите, които работят за тяхното здраве. По проблема, свързан с директивата за жалбите и съответните одобрения, това, което господин Дейвис каза, мога да кажа, че по смисъла на 13 член ни, около 44 000 бяха жалбите, които постъпиха от държавите членки. Трябва да се направи преразглеждане, разбира се, на всичко това. След което, като ги преразгледахме, те спаднаха до 4000, което показва, че има е, известно разточителство в начина по който те се пише, така че трябва да се контролират, както вече казах. Всичко това се прави именно от гледна точка на пазарния интерес, свързан с продажбата на даден проект, е, продукт. Всичко това е, води до забавания, но ние работим върху първия пакет, който вече между другото е одобрен от Европейския орган по храните, комисията също, втория пакет вече е в ход на обработка в агенцията. От друга гледна точка, по отношение на 14 член, вече 50 е, жалби са разгледани и е произнесено становище по тях за или против. Така че работата е в ход, уверявам ви. Бих искал да направя и още един коментар, свързан с оценката на въздействието. Комисията подкрепя това предложение. Разбира се, има широка консултация с всички заинтересовани страни, свързани с разходите и ползите от различните възможности за решение. Няколко от измененията, е, предложени от уважаемите депутати до сега, води до допълнителни изисквания. Това във всеки случай, свързано с информацията, няма да бъде оценявано сега. Аз съм убеден, че е необходимо да се вземе е, решение относно оценка на въздействието на самия процес на взимане на решение. Благодаря още веднъж на госпожа Жамер и на всички вас, които участваха и направиха своите предложения. Както винаги, разбира се, нашите предложения за изменения ще ви бъдат предоставени. Председателя, благодаря на всички колеги. Благодаря на всички оратори. И сега стигаме до устния въпрос за статистически данни в Европейския съюз и правомощията за одит на комисията Евростат. Първият оратор е господин Отмар Карес, две минути. Комисар Олерейн.